Uh, Добро утро. Първата точка в дневния ред е дебата по доклада на господин Арлаки за новата стратегия за Афганистан. Нека да ви информирам, че ще има второ заседание, най-вероятно на 28 ми има ново заседание на 28-ми. Господин Касолини, който е основният докладчик Сянка от НП иска днес да се направи дискусията по тази точка. Останалите неща ще ги продължим следващия път. Има 400 изменения горе-долу, така че работата на господин Ерлаки няма да е лека. Той ще се опита да ги събере в няколко компромисни изменения. И на 28 ще можем да обсъдим тези изменения. Дам думата на господин Ерлаки за уводни думи в дебата днес. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички колеги, които са тук. Благодаря и на всички колеги, които представиха изменения. Първоначално малко се притеснявах от е, големия брой изменения, но след като ги прочетох внимателно, трябва да ви кажа, че съм много доволен. Тъй като повечето изменения всъщност предлагат идеи за подобрение на доклада. Структурата на доклада се запазва същата като в проекта доклада и тя отразява съдържанието на дискусията, която вече проведохме в нашата комисия. Ако мога да си позволя е, някаква оценка, приблизително 70% от измененията е, смятам за напълно приемливи. Ще изразя мнението си по тях. Не съм съгласен напълно с останалите 30%. И само 15 е, от измененията, от е, тези 389 изменения, а, са такива, които не мога да приема в настоящия им вид. Това са около 4% от измененията, но с удоволствие ще поговоря с колегите и по тях, за да ги преформулираме. И така, струваше си а, да се проведе тази едногодишна работа. Приех и становището на Комисията по развитие, която до голяма степен се съгласява с нашия доклад. Не съм съгласен само с девета точка от това становище и то само защото когато а, точката бе формулирана, а, изборите в Афганистан все още не бяха минали, така че просто трябва да се актуализира нейното съдържание. Нашата амбиция е да създадем една стратегия, а не прост план за действие. Комисията ме разкритикува, каза ми, нямаме нужда от стратегия за Афганистан, тъй като вече имаме план за действие – но всъщност е, повечето групи смятат, че ни е необходима истинска стратегия и точно тази задача ми бе възложена. Така че ще намерите ясна стратегия, а не някаква елхичка, обкичена с различни идеи. Случва се понякога а, да се представят именно такива елхички под името на стратегия, но после, когато ги разгледа човек, вижда, че там има едно 12 на приоритета, което означава, че на практика приоритет няма, стратегия няма. И така, тук се концентрирам върху четири основни въпроса. Ясно ми е, че в Афганистан има множество проблеми и зависимост от това как се е, подхожда, ще е, се съсредоточите върху един и друг проблем, но за мен е, е, Афганистан е много важен първо заради международния тероризъм, защото се налага да се изпращат военни сили там, за е, да се за да воюва срещу Ал-Кайда. Второ факта, че Афганистан е а, източника на 90% от опиума и хероина, които идват в Европа, а, както и на огромна част от наркотиците, които влизат в Русия. Така че съм включил и Русия а, в а, изброяването. Но проблемите, е, най-големият проблем в Афганистан не е тероризма или е, отглеждането на опиумен мак, а бедността. Афганистан е една от най-бедните страни в света. Може би най-бедната заедно с Сиера Леона и още една-две други страни. Е, ние като Европейски парламент е, си имаме своята отговорност е, в системата на Европейския съюз. Трябва да се съсредоточим върху своите приоритети, но все пак се опитвам да взема предвид и афганистанските приоритети. И там бедността е най-големият проблем. Така че преодоляването на бедността е отрешаващо решение за дългосрочното разрешаване на афганистански проблем. Въпреки това, обаче, аз опитах да съсредоточа доклада върху основните приоритети за Европа – и за това а, избрах четири точки. Първо, качеството и въздействието на международната помощ, предоставена до сега от външни дарители, т.е. Европейския съюз, Япония и Съединените щати. Има и други а, донори, но а, те са много по- незначителни по отношение на сумата, която предоставят. сега мирният процес сам по себе си не е стратегия. А, ако Европейския съюз не вземе позиция по отношение на мирния процес, който тече в тази страна, но все още е в съвсем начален етап, все пак след конференцията в Лондон се подчерта, че военно решение на въпроса за Афганистан няма. Преговорите с част от талибаните трябва да започнат като част от мирния процес. И След тези две конференции има една много важна повратна точка, от която можем вече да започнем да работим. Много важно е да се установи кога е добрият момент нашите сили да се оттеглят от страната. Смятам, че не би било много добре да се оттеглям от Афганистан незабавно, защото ние сме там вече от 10 години. Допринесли сме за положението там. И не можем сега да кажем, ми тръгваме си. Толкова. Защото а, когато напуснем тази страна, трябва тя да може сама да се грижи за своята сигурност. Трябва да е обучена националната полиция, за да може да разчитат гражданите на Афганистан на някаква поне минимална сигурност. И в тази връзка измененията значително подобриха моят доклад. И накрая, последната точка елиминирането на производството на опиум чрез альтернативно развитие. Аз доста критично подхождам към всички е, усилия, които са предприяти в Афганистан по въпроса за опиума и казвам, че много съжалявам, че все още не е направен опит да се формулира един последователен план, за да се елиминира отглеждането на опиум възможно в, в някакъв разумен срок. Аз имам опит в Афганистан и се позовах на него, като предлагаме, предложих един ясен начин за излизане от този проблем. Предложих да има стратегия. Стратегия до сега не е била разработвана и това е един от най-важните елементи на моя доклад. Виждам, че голяма част от колегите приемат общата рамка на доклада. Сега по измененията. Този доклад е от е, особено важно значение. Той е написан в важен момент, написан е по един прям начин, по-близък до езика на обикновените хора, по-близък до езика на документите на националните парламенти. Трябва да ви кажа, че се възхищавам на Американския конгрес, защото когато той изготвя документи, те се пишат на много ясен език, с а, а, напълно разбираеми фрази, близко до езика на обикновените хора и с много данни, които са представени ясно. Някои от колегите обаче не бяха доволни от този стил. And, uh, some amendments... От това, че наричам хляба хляб, а виното вино както казваме на италиански. А, но аз ви обяснявам защо избрах да напиша този доклад в такъв стил. Докладът обаче е критичен, защото той предлага една стратегия за излизане от кризата. Трябва да намерим начин да оттеглим военните си сили от тази страна, да подпомагаме все повече тази страна с цивилни сили. Сега нека да премина към измененията. Много от тях бяха важни. Ето, например, говореше се за съдебната власт. Подчерта се, че трябва да се организира обучение и за представителите на съдебната власт, а не само за полицията, защото иначе няма как да разчитаме на върховенство на закона. Това изменение е изключително важно и го подкрепям напълно. То също така е формулирано много добре. Имаше е, обаче и изменения, които искаха малко да преувеличат този въпрос. Не мога да приема идеята за установяване в Афганистан на международни прокурори и съдии, както бе направено в Босна и Херцеговина и е, на други места по света. В Афганистан нещата са различни. Наказателният кодекс е по-различен, много по-различен от този в Косово, например, е, който е, бе пренаписан напълно, или пък от наказателния код на Босна, който бе много близък до европейските наказателни кодекси. Въпросът е, че в Афганистан наказателният кодекс съдържа много елементи от шарията. И не виждам как а, можем а, да накараме международни съди и прокурори е, да се занимават с а, правораздаване е, по правилата на шарията. Мисля, че това би ги поставило в изключително неподходяща роля. За това трябва да настоим за обучение на съдиите и прокурорите в Афганистан, а, но също времено да зачетем и това, че а, системата там е много по-различна. Просто трябва да им дадем пространство за това обучение. Други изменения съм отхвърлил не защото съм против тях, а защото се припокриват с други. И е, за това ще представя по голяма част от измененията, компромисни изменения, следващата седмица в Страсбург след, на едно заседание с всички докладчици в сянка и всички автори на изменения. При всички положения а, изключително конструктивно са действали колегите и смятам, че много от тези изменения могат да се съберат заедно, за да не се претоварва текст. Има изменения, които отхвърлям, защото те смекчават текста твърде много, разводняват го и е, смисълът му започва да се губи. Така че, моля ви, е, уважете моите усилия да, напра... да изготвя един еднозначен, ясен текст. Ясно, че когато говорим на обикновените хора и на пресата, е, те никога няма да са доволни, ако има твърде много тънки е, нюанси и намеци в текста. Има обаче и няколко изменения, които отхвърлям, защото са против е, основната насока на доклада. Но, както казах, готов съм да обсъдя и тях с авторите, за да видим можем ли да намерим някакъв компромис. Защото това са изменения, които се съсредоточават само върху положителните е, елементи на нашата намеса в Афганистан и изглежда, че представят нещата по розов начин. Казват, например, в едно от измененията се казва, по-големите градове, повечето от големите градове в Афганистан не страдат от големи изблици на насилие. Не могат да приемат такава становище. Имаше и колеги, които много критично се изказаха по последните избори в Афганистан. Има изменения за правата на жените, които казват, че има много голям напредък в тази област. Честно казано, аз мисля, че това е област, в която напредъкът е изключително незадоволителен именно там трябва да се намесим и да настоим. да се направи повече. Има и още едно изменение, което прави сравнение между 76% цивилни жертви при действията на афганистанските сили и само 24% цивилни граждани при действията на международните сили. Ама какво правим тук? Тук някак, правим някакво сравнение, обаче всъщност заявяваме, че 24% от жертвите на, на НАТО са цивилни. Не можем да включваме такива коментари. Защото в крайна сметка НАТО и международните сили са длъжни да спазват Женевската конвенция, докато талибаните в Афганистан по никакъв начин е, не са обвързани от Женевската конвенция. Така че това е едно изменение, което е напълно безмислено. Следващата седмица ще получите чуете е, моите предложения за компромисни изменения и след това, както председателят каза, на 28 октомври ще обсъдим това, е, тези компромисни изменения с цялата комисия. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Касолидис има думата. Благодаря. Е, Искам да извиня повечето от членове на НП, които не са тук, защото са в Мадейра. И аз бих предпочел да съм там. Най-напред искам да благодаря на господин Арлаки за извършената работа. Ясно е, че той има повече опит в Афганистан от нас. В доклада си той се опита да представи нещо по-различно от обичайния подход, като посочи някои аспекти, на които е трябвало да се обърне внимание в миналото. Така, например, той спомена за за това, че поставянето под общ знаменател на тероризма и наркотиците е правилно. Това е нещо, което отдавна трябваше да се каже. Той също така говори за бедността, която по всяка вероятност е в основата на международния тероризъм. И това е причината и поради която тероризмът вирее толкова добре на афганистанска почва, както и, между впрочем, и опиума. Документа трябва да бъде подкрепен с мнозинство. За нас в ФНП много Важен момент е сегашната стратегия, насочена срещу бунтовниците, когато генерал Макристъл беше назначен. Тази стратегия отчита много от грешките в миналото, за ня... Някои от тях са предмет на няколко изменения. Тази стратегия, насочена срещу бунтовниците, подготвя афганистанската армия и полиция да поемат сигурността на страната през до 2015 година, а коалиционните сили да приемат програма за изтегляне от 2011 година. Стратегията има за цел борба срещу бунтовниците, но заедно с това да разчисти районите, да организира сигурността, за да се подкрепи местното население и гражданското население да се включи в изграждането на инфраструктура, която е от полза за населението. Успехът на стратегията за борба срещу бунтовниците би означавал тази страна да не бъде в бъдеще обежище за международния тероризъм и да не се връща към мракобесното положение в миналото. Ня, според някои изменения Алкайда вече е унищожена, но целта е да не се върне, Алкайда да не се върне новата борба за, на новата стратегия с подкрепата на Европейския съюз и плана за действие отчита грешките и недостатъците на предишната стратегия и отчита също така, че това, че на тази стратегия трябва да се даде малко време, но все още е трудно да се види края. Афганските сили и коалиционните сили не могат да постигнат победа само по военен път, и талибаните не могат да постигнат военна победа над коалиционните сили. Грешката отчетена в тази нова стратегия, например, предишната тактика при която акцентът беше само върху тероризма. Например, нападение срещу бази на терористите и след това връщане обратно в собствената фаза, база, това се оказа грешка. Често използване на договор на често възлагане на договори на частни лица за военни цели. При недостатъчно внимание на бедността и е, неграмотността. Докладът не бива да, почер... да подценява постиженията, но като, ця... като цялостно резултатите са разочароващи. Докладът подчертава всички грешки в миналото, трябва да се съчетае сегашната стратегия с критиката заложена в доклада, тогава можем да кажем, че тази критика е приемлива. Аз разбрах от господин Арлаки, че той възнамерява да приеме в своите измерения тази важна връзка. От това, което чух, е, имам някои несъгласия. Може би комисията е права. Ние не говорим за нова стратегия. Стратегия има. Това е стратегията за борба срещу бунтовниците. Трябва да, да оставим да даде резултати. Не можем да говорим за стратегия на Европейския съюз, която да е отделна от стратегията на другите коалиционни сили. Ние не сме сами там и не можем да направим нищо сами. Може би вместо да използваме думата стратегия, трябва да използваме думата политика, подход. И така проблемът може да се разреши. Що се отнася до политическия процес? Крайният етап на политическия процес трябва да и бъде от политически характер, но стратегията трябва да бъде оставена да даде резултати. Ако започнат преговори сега, талибаните ще имат надмощи. Не сме съгласни, че използването на телеуправляеми самолети или дронс трябва да се изостави. Има контакти между президента Карзай и Ал-Кайда, но публичните декларации да се изчака до военна помощ, която ще бъде така или иначе ще дойде, трябва да обърнем внимание върху факта, че всички сили в конфликта трябва да участват в тези преговори, когато се водят. Не бива да пренебрегваме някои съюзници, и не бива да допускаме грешката преговорите между президента Карза и талибаните да се превърнат в вътрешно пуштунски въпрос. От друга страна, трябва да насърчаваме преговорите между местните и регионални администрации и местните бунтовници, които се оказват на, погрешна, на грешната страна не по идеологическа причина, а поради бедност. Що се отнася до помощта, и аз мисля, че подхода на господин Арлаки е новаторски, трябва да приемем някои факти. Американското правителство е предоставило голяма част от средствата на частни доставчици много средства изчезват по веригата за и на рекетьори, и на военни, и на шефове на военни а, групировки. И е малка част а, отива в а, гражданите на Афганистан. Само, че ние не бива да допускаме да а, се уневини централното правителство на господин Карзай от обвиненията за корупция. Може би основ... централната администрация трябва да носи отговорността за приемането на помощ и да вземе решение за разпределението между отделните местни органи, само че това, тази помощ трябва да се предоставя от, е, през чуждите а, е, донори. Все още няма силно централно правителство. Е, Афганистан винаги е била страна с местни а, и племенни а, ръководства. Не знам дали и сега може да се постигне нещо различно. Поздравявам господин Арваки за това, което каза за опиума. Многократно съм задавал въпроса как става така, че Афганистан си остава основният а, източник на опиум, който трови Европа и други райони. Заедно с това тази а, е, търговия финансира бунтовниците. Преди политиката, войната срещу тероризма а, е, остави наркотиците на второстепенно място. Това беше отчетено като грешка и призовавам господин Арлаки да направи тази връзка. А сега е, една лична забележка. Аз съм против премахването на маховите насъждения с хербициди. Има обаче много упорити хора, които продължават да, да засяват насъждения. Въпросът ми е дали трябва да покажем, че изключваме използването на хербициди или пък просто ще си мълчим. И накрая за обучението на полицията, докладчикът говори само за афганистанската полиция, а не за и за въоръжените сили. По обучението на афганистанската армия постигнат много напредък и сега те участват успешно в съвместни операции с коалиционните сили. Армията ще може да поеме пълна отговорност в цялата страна до 2014 година. Господин Арлаки има е в пълното си право да не повдига този въпрос. Някои изменения се опитват да повдигнат тази тема. Някои от измененията не може да не, мог, не променят необходимия баланс между армията и полицията и следователно не са полезни. И за обучението на полицията искам да кажа, че армията не може да обучава полицията, т.е. армията на НАТО не може да осъществява тази функция. Частните фирми се оказаха недостатъчно добри. Изключването с договори на част, с частни фирми трябва да престане не веднага, но веднага след като това е възможно. Очакват се около 1000 инструктори и след това частните фирми може да се окажат излишни. Що се отнася до набирането на кандидати, е, изискването за елементарна грамотност не е достатъчно. Говорим за 100 000 души. Е, всъщност ние имаме нужда от хора малко, по, малко по-образовани хора, но можем ли да ги намерим? Може би трябва да се каже за предпочитане хора с елементарна грамотност. А иначе по коментарите на господин Роаки, мисля, че ги разгледах и отбелязах също така петте му коментара за някои изменения, които не могат да бъдат а, приети. Съгласен съм с някои от тях, а, с а, другите можем а, така, да ги обмислим. Надявам се, следващата седмица ще свършим добра работа и ще намерим общ език, така че доклада да получи максимална подкрепа. Господин Нойзер, искам да ви напомня, че в 10.30 трябва да приключим, тъй като министрата външните работи на Пакистан ще дойде тук. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка на политическата група на социалистите и демократите, да благодаря най-сърдечно на господин Алаки. Това не е само израз на учтивост, а израз на благодарност към голямата компетентност, с която господин Арлак е изготвил своя доклад. Аз съм много благодарен за това, че от нашата група бяха внесени най-много изменения и те бяха убедителни за него. Той се присъедини към тези аргументи и искам още веднъж да му благодаря за добрата аргументация, която той а, е, представи. Малките разлики, които съществуват, мисля, че могат да се отстранят. Аз бях е, докладчик в Сянка и в Комисията по сътрудничество за развитие и аз мисля, че всички изменения са внесени добре в неговия доклад, като се очаква актуализация. Дали сега ние ще имаме нова стратегия или нова политика за Афганистан, мисля, че това не играе решаваща роля. Важно е, че това не е план за действие, този доклад е нещо много повече от план за действие. Цялостната насока на доклада ни задоволява, защото той е изключително критичен по отношение на ситуацията в Афганистан. Тази ситуация не се представя в доклада в розова светлина. Докладът е добре балансиран, той показва и положителните резултати, без обаче да ги разкрасява прекомерно. Друга положителна черта на доклада е, че той не е ретроспективен, не а, съдържа обвинения към когото и да било, а е ориентиран към бъдещето. И това е една добра възможност да се проведе дебат насочен към бъдещето. Също така докладът е ориентиран към Европейския съюз и отчита задачите и възможностите на Европейския парламенти на Европейския съюз като цяло. Ние в Европейския парламент е, отговаряме за това и ако мога да се изразя, не сме парламентарната асамблея на НАТО. Но, въпреки това, е, това, което върши НАТО в Афганистан, трябва да остане в е, нашето полезрение, защото знаете, че НАТО играе ключова роля в Афганистан. Аз посочих, че докладът съдържа реалистична оценка и се спира на гражданското и политическото въздействие. А това е много важно, защото на нас не е необходима стратегия, която след датата на изтегляне на войските 2014 да започне да действа аз поставям в центъра на разсъжденията най-вече борбата с бедността, която се състоява в Афганистан преди 2001 година и която трябва да бъде засилена сега, особено след 2014 година. Затова бих искал да изтъкна особената отговорност на неправителствените организации, които разполагат с дългогодишен опит в Афганистан и ние трябва винаги да се запознаваме с резултатите от тяхната работа и да имаме предвид, че е, хората от неправителствените организации, които работят в Афганистан, са точно толкова изложени на риск, колкото и войниците там. Неправителствените организации отчитат и ситуацията на жените в Афганистан е, и се посочва, че тя не се е подобрила съществено. Същевременно ние трябва да помогнем за изграждане на гражданско общество в Афганистан чрез стратегия за укрепване на местните органи на властта. Това може да се случи, когато паралелно с това се изгражда правова държава в Афганистан. Естествено, за това като предпоставка е необходима организация на по-добра организация на обучението на полицията, за да може всичко да върви паралелно. И последно, за процеса на помирение, в който изрично са включени талибаните, аз мисля, че когато става дума за талибаните, трябва да действаме много диференцирано. Имаме 10 различни групи талибани, които са абсолютно е, изгубени за е, сътрудничество. Те е, поставят хора под натиск и към тях се присъединяват хора, върху които те са упражнили натиск. Ние трябва да насочим специално погледа си към тях, но ако искаме процес на помирение, този процес можем да го доведем до добър резултат само съвместно с талибаните. И накрая аз съм благодарен за насоката на доклада, защото тя отразява нашите виждания и е, мисля, че ще можем да подобрим доброто сътрудничество следващата седмица и през е, октомври, за да може парламента да получи повече информация по този доклад. Е, господин Шулц. Аз благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на немски язик. Искам да извиня докладчика в сянка и колегите, които са от нашата политическа група и се намират в чужбина. Ние подкрепяме изрично подхода на докладчика и искаме да му благодарим за този подход и за новата дефиниция на политиката на Европейския съюз по отношение на Афганистан и по този начин за укрепването на а, сигурността там и действията на а, съюзническите държави. Аз мисля, че в дискусията беше вече подчертано, че от наша гледна точка в доклада много ясно е отразен въпроса как конфликта в Афганистан ще се, се възприема от европейските граждани и как може да се осигури подкрепата на гражданите на 27-те държави членки, по-точно на гражданите на тези държави за политиката в Афганистан. Имам предвид въпроса за разликата между официалната политика от, е, на правителствата и а, е, усета за или възприемането на възможностите за а, е, създаване на действителна сигурност в Афганистан. Тези различия трябва да се преодолеят. Така че аз мисля, че ние трябва да се концентрираме върху четири основни сфери, да се поставят нови акценти и е, смятам, че това, което е направено в доклада, се ползва с нашето доверие. Също така е, споделя мнението на докладчика, че не е възможно военно решение. Е, но това от друга страна означава как Европейския съюз може да спомогне за укрепване на гражданското общество и е, да не се преследва военно решение, защото е, в страната проблемите наистина са много сложни. Аз поделям подхода, че е важно да се помисли за преструктурирането на всички държавни и местни органи, също така и на съдебната система. Аз имах скоро разговор с индийски колеги, които посочиха, че те в момента също заедно с уристи посещават често Афганистан, за да обсъждат там правната уредба на конкуренцията и някои други аспекти, с които да се даде възможност на стопанските субекти в страната да действат. Аз мисля, че можем да си помислим в тази насока какво можем да направим и когато се водят преговори да постигнем съответни компромиси в тази насока. Що се отнася до ситуацията на жените, давам право на преждеговорившия, който посочи, че тя не е, се е подобрила в действителност. А точно обратното, тя е изключително тревожна. Един аспект, който може би все още не се поставя в центъра на разсъжденията, но би трябвало да бъде център на разсъжденията, когато се мисли за кохерентността на политиките, е как се извършва производството на енергия. Дали не може да се преследва регионален подход при производството на енергия, като начин за осигуряване на демократично участие на хората в изграждането на живота в страната, т.е. да се определи по този начин и да се тласне напред социално-економическото развитие на държавата. Аз мисля, че оценката на Financial Time Германия от 27 септември, доколкото си спомням, това е оценка за изборите в Афганистан – според тази медия процесът върви назад и също така има втора причина за ниското изборно участие. Това са изборните измами и за това трябва да се създаде нова стратегия. Аз мисля, че Афганистан се нуждае от такъв нов подход, от такава нова стратегия и също така е необходима необходим ангажимент, честен ангажимент от страна на Европейския съюз, който не е от военен характер, така че да се тласне напред мирния процес в Афганистан. Thank you, Mr. President. Госпожа Капа, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да поздравя автора на доклада за добре свършената работа. Като цяло съм съгласна с неговия подход. Съгласна съм, че нещата трябва да се наричат истинските им имена. И трябва да ги обясняваме така, че гражданите да ги разбират. Ясно е, че няма военни възможности за решение на кризата – Очевидно е, че средствата, които се изразходват за военно оборудване, трябва, могат да се пренасочат, за да се облегчи бедността в тази страна. Трябва да говорим и за собствената отговорност тук. Не можем да оставяме Афганистан в ръцете на съдбата. Така че Преходът трябва да бъде последователен, постепенен и трябва да помогнем на Афганистан. Измененията, които са подадени, особено тези по точка 32 и 33, са отлична възможност да говорим за това политическо решение, което се опитваме да изготвим тук говорим за реални действия за преодоляване на бедността. Разбира се, не трябва да се изключва която и да била политическа сила, която иска компромис и мир. Трябва да има децентрализация, трябва да се включва в нашата работа гражданското общество в Афганистан и трябва да обърнем внимание е, на всички, които се занимават с мирния процес, особено на пъщуните, защото те са важни и в безредиците в момента. Много важно е пъщуните да се включат в бъдещото политическо решение. Трябва също така да има отговорност, подотчетност, защото това е единствения начин да се а, оцени нивото на корупцията. А, също така трябва да се разгледа и по-широкия регион, за да се види как може регионалното сътрудничество да помогне. Заедно с а, докладчика Сянка от моята група, господин Нойзер, а, предлагам да се занимаем с въпроса за водоснабдяването, нещо, което би могло да помогне на властите да се почувстват малко по-добре, да, да видят, че са свършили нещо. Също така е добре да се споменат а, наводненията в Пакистан наскоро в тази връзка. Съгласна съм с измененията, които казват, че сме разочаровани от резултатите от изборите в страната, въпреки че много хора се опитаха да представят нещата в малко по-розова страна, но ние смятаме, че това всъщност е подмяна на вота, има измами. Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Според мен този доклад е наистина новаторски и вдъхва смелост, защото поставя съществени нови акценти, без значение дали става дума за нова стратегия или вече съществуваща, може да се даде различна оценка. Но а, добре е, че се включва и стратегията на НАТО. И тук трябва да имаме предвид, че 8-9 години след като се започнаха тези операции, НАТО трябва да си заде въпроса какво иска да постигне и какво може да постигне. Когато сравнявам двете операции в Ирак и в Афганистан, като че ли съм разколебан в вялата си, че а, с военна интервенция може да се свали някое правителство и след няколко години нещата ще се променят и е, ще настане някакво чудо. Но не е този начина, по който могат да се случват чудеса в света. Не чрез военни акции се прави това и то а, е, не чрез а, е, такива, а, които са планирани предварително. Mission Accomplished, това е известното изречение на президента Буш, се оказа доста двусмислено и в Афганистан <clears throat> мисля, че ако се приложи тази сентенция, изводът е същия. Със сигурност най- деликатният проблем е воденето на разговори с талибаните, защото естествено в крайна сметка не трябва да се получи така, че след 10-12 години ние да се отеглим и след това да се възцари същата ситуация като преди. Аз мисля, че трябва да се създадат и ясни условия за разговори с талибаните. Това е посочено в доклада. Може и още по-ясно да се посочи с кои талибани ще преговаряме. Казано беше, че има различни талибански групи. Има такива, които мечтаят за възстановяване на предишната им власт. Включително да станат отново страна домакин на терористи. И тук вече трябва да се види какво всъщност трябва да се направи, какво ние желаем. Естествено, ние желаем жените да не носят бурка, ние желаем равнопоставеност на жените и можем този списък да го продължим, но как можем да наложим тези идеи? <clears throat> трябва да бъдем по-скромни в целите си и трябва да подберем много внимателно инструментите за тяхното изпълнение. Не остава нищо друго, освен да говорим с онези групи от талибаните. Сега не знам дали Карза е правилния или не, това е отделен въпрос, но да се водят разговори с онези талибани, които са готови да се придържат към определени принципи на демокрацията, равнопоставеността и така нататък. Това няма да бъде същата демокрация като при нас. Няма да бъде същата равнопоставеност между половата като при нас, но все пак трябва да се гарантира един а, минимум от а, права и а, точно това аз подкрепям. Както казаха колегите, трябва да се направят съответните изводи и е, те са да няма военна намеса, трябва от самото начало да се създаде гражданска концепция, за да се попречи на терористичните дейности и тук още от самото начало ние трябва да сме добре подготвени като Европейски съюз, като НАТО, няма значение, но още от самото начало трябва да се направят необходимите изводи. Аз не знам дали някой си е направил правилните заключения от войната в Ирак. Има трябва могат да се направят такива изводи, за да се създадат концепции как да се избягват подобни неща в бъдещето. И този доклад, според мен, съдържа добра основа за такива изводи. Не можем да бъдем наивни а, е, и да мислим, че няма да има военни намеси, но трябва да се стремим към а, е, гражданска а, е, намеса и трябва да имаме предвид също, че между Афганистан и Ирак има доста различия. Трябва да се отчитат специфичните условия в страната, в която е, се извършва намеса, защото иначе последиците са катастрофални. Смятам, че това трябва да залегне в основата на нашите бъдещи мисли и действия. And... Господин Талър, Извинявайте, че ви прекъсвам, но стават ни само 15 е, минути. Господин Талер. Благодаря, господин председател. Много колеги казаха неща, с които съм съгласен, затова ще мога да бъда достатъчно кратък. Искам да се присъединя към останалите, които поздравиха господин Ерлаки. Той свърши отлична работа, но както казаха други колеги, трябва да не губим а, от погледа си гората заради дървото. Тук говорим за стратегически въпрос – как да подпомогнем политическия процес в Афганистан? Трябва политически процес, който да е, е, прави възможно преустановяването на военната намеса в Афганистан. Най-важното тук е следното. В Афганистан имаме централизирана демокрация. Карзай е лидерът както казах колегите от ЕНП. Това не е традиция в Афганистан. От, от 30-те години насам централизираното управление не действа в Афганистан. По-скоро културата там е такава, че децентрализираното управление е по-подходящо и някакъв вид смесен суверенитет защото по този начин се организира другояче събирането на данъците. Няма да навлизам в големи подробности тук, но искам да кажа, че подкрепям онези части на резолюцията, които настояват да се инвестира повече в процеса за национално помирение в Афганистан. Съгласна съм с докладчика и другите колеги. Нашите цели са съвсем прости. Искаме Афганистан да поеме ангажимент е, да изчисти Ал-Кайда. Второ, трябва да се преборим с а, е, производството на опиума и накрая а, е, трябва да настоим за спазването на Декларацията за правата на човек. Искам също така да предложа крайната резолюция да се съсредоточи върху политическия процес, който трябва да изведе Афганистан на нов път. Благодаря много, госпожа Ненски. Благодаря, господин председател. Първо, накратко искам също да поздравя репортьора Арлаки за откровение и точен анализ, защото смятам, че без да направим откровен анализ на ситуацията в Афганистан не можем наистина да предложим нов подход – Осно... А, очевидно е, че от генерализирания подход, който имаме до днес, ние трябва да минем към детайлен и наистина да се вгледаме в някои неща, които са допускани като грешки. А, съгласна съм с неговия анализ, че международната общност трябва да се фокусира върху големите неща, каквито са правосъдието, сигурността, борбата срещу производството на опиум и човешките права но същевременно ключово, както и отбелязва той в доклада, според мен е участието, привличането на населението и участието на населението в установяването на мирния процес. Аз идвам от страна, която разбира се не е имала подобни проблеми, но която също имаше разрушена държавност и знам много добре колко трудно след а, а, такава разрушена държавност могат да бъдат изградени демократични институции. Смятам, че ключово за Афганистан е да се инвестира и да се подкрепи образованието и също така да се създадат работни места през малък и среден бизнес, което ще интегрира населението, ще му създаде заетост и ще го извади от ролята на обикновен бенефициент на помощи на международната общност аз мятам, че трябва да се търси и възможности, и по-добре опознаване, е, възможности за привличане на религиозните водачи в създаването, в подпомагането на мирния процес и, и в е, битката срещу крайните елементи и талибаните, защото единствено международната общност с подкрепата отвътре от е, обществото на Афганистан може да доведе до реален мирен процес и до успокояване на ситуацията там. Така че аз мисля, че доклада е наистина много сериозна крачка в търсенето на нови решения, на нов подход и наистина поздравявам докладчика. Thank you very much. And now, uh, on behalf of the Commission, Mr. Paul Turner. From... Господин Пол Търнър от Генерална дирекция външни отношения. Съвсем накратко искам да кажа от гледна точка на комисията, че не можем да не приветстваме доклада заради откровения и точен анализ. А, ние а, не бихме искали да водим семантичен дебат за това дали става дума за стратегия или нов подход. Смятаме, че за Афганистан има много стратегии. Стратегии за борба срещу бедността, с сигурността в лицето на ISAF, стратегия за борба срещу наркотиците и също така афганското правителство се реорганизира под формата на групи. Така че донорската а, общност а, е активна. А, трябва да се обърне внимание на съществуващите стратегии. Освен това, ние трябва да видим как стоят нещата по отношение на сумите, за които говорим във връзка с новата стратегия. Европейската комисия ще контролира около 200 милиона евро. Това е пет пъти по-малко това, което дава Япония. Ако добавим целият бюджет на Европейския съюз и а, средствата от на двустранна основа стигаме до около милиард, пак по-малко от Япония и три пъти по-малко от САЩ. Когато говорим за стратегии, може би трябва да си напомним за сумите, които сме готови да отделим, защото Комисията се обръща към държавите членки за одобрение на своя бюджет. Държавите членки предоставят двустранна помощ, върху която комисията и парламента нямат контрол. Така че нека да имаме това предвид, когато говорим за нов подход и нова стратегия. също така ние не сме някои от идеите предложени тук, но смятаме, че а, трябва не просто да се представи картина на това, което прави международната общност – през последните 5-6 месеца, не само от гледна точка на сигурността, но и от гледна точка на развитието, афганистанците се изтикват на все по-преден план от коалицията, не само от военна гледна точка. Но също така се опитваме да вземаме по-второстепенна роля и по отношение на гражданските дейности. Е, докладът не говори за това, което вече съществува и което така доста се утвърди през последните години. Това е моята критична забележка, иначе ние сме съгласни с ценни анализ за правата на жените, проблемите с правата на човека и безсилното, безсилното положение на международната общност, която се опитва да защитава тези каузи. Последният въпрос, който искам да повдигна е, че поднационалните ръководства и управления, като че ли се утвърждава като модел. Афганистан винаги е бил децентрализирана държава. Съгласни сме с това. Но вече има планове да се обучат а, афганистански служители на централно и местно ниво. Само, че ние трябва да работим с институциите а, в Афганистан тъй като е много трудно ние да изпратим инструктори в различни провинции. Така че това, което искам да кажа е, че има вече много подробни планове в различни области. Полицията, борба с наркотиците, управлението, трудно ние да видим каква е ползата от нова европейска стратегия, като имаме предвид, е, че средствата, за които говорим в сравнение с други страни и институции, и също така, като имаме предвид огромната архитектура на плановете на донорите на място, договорени с самите афганистанци, национал... сред тях са АИСАВ, стратегия за обучение на полицията, стратегия за правосъдие. Тези стратегии вече съществуват, така че ние трябва да решим как да си проправяме път. Господин Арлаки има думата, за да обобщи. Само няколко думи за казаното от господин Касолидес и комисията. Мисля, че подходът за подход и стратегия е, е номинален. Докладът се нарича нова стратегия. На няколко места се говори за подход, а не за стратегия. Няма значение как го наричаме. Мисля, че мисля, че не може да се промени заглавието, тъй като ще трябва, съвета ще трябва да заседава и така нататък. Не смятам, че трябва толкова време да отделяме на този въпрос. Съгласен съм, че докладът следва философията на борбата срещу бунтовниците. Аз посетих Афганистан, Водих там дискусии и се очудих от това, че те се съгласиха с 90% от това, което аз им казах. Стратегията на Макристъл е много храбър и умен опит чрез военно разузнаване да се възприемат, да се възприеме гледната точка на бунтовниците – Тръгна се от населението. Опитаха да, опитаха да разберат защо са загубили подкрепата на населението. Заключението е, че това е свързано с начина по който водим операциите поради е, жертви сред гражданското население. Съгласен съм. Давид Макри... Макристал каза, стратегията ни е нула граждан, нула жертви от цивилното население. И аз казвам, че това трябва да бъде основната философия. А, оценявам, че и отразявате това становище в а, изменението. Няколко думи във връзка с казаното от комисията. Докладът не означава харча на повече пари. Според мен, това, което Европейския съюз и държавите членки правят от финансова гледна точка е повече от достатъчно. Ние въобще нямаме нужда от повече пари. Трябва по-рационален начин за изразходване. Факта, че 80% от тези средства не достигат до хората на Афганистан е, е в повод за сериозен размисъл. 12% от европейските средства отиват за консултанти. Това е 20, 12% от 300 милиона е много. 5-6% за сигурност. Много е. И имаме режийни разходи, които са изключително високи. Така че стигаме веднага до 25-30%, които не стигат до афганците. Да сравним това, което направи Бразилия, какво постигна Лула със същата сума средств. 24 милиона в Бразилия излязаха от бедността, и въздействието е огромно. В Афганистан след 8 години има повече бедност, колкото през 2001 година. Така че тук не се говори за повече пари. Просто се настоява за по-рационално изразходване на парите, премахване на разхищението, което е заложено в начина по който функционира международната помощ и някои колеги в измененията настояват за повече отчетност, за повече информация за нас, за да знаем какво прави Европейския съюз. Не е лесно да се събира данни. Тя е, данните са разпокъсани и тук малко, и там малко. Американците имат система за отчетност. С два часа работа в интернет – ще разбереш е, какво харчат е, и за колко харчат и за какво. Трябва, на мен ми трябваха месеци, за да разбера основното, елементарни неща, но не от, държа, от, от, от държавите членки е направо невъзможно. Просто е невъзможно да видиш как изразходват те средства си в Афганистан. Опитах се в моята страна, невъзможно. Защото как се изразходват италианските страни, е, средства, ами те са потънали в е, и преплетени в различни бюджетни редове. Много е трудно да се разбере за какво отиват 7 до 700 милиона евро в Афганистан. Така че трябва да променим начина по който работим. Парламентът и европейците трябва да знаят как се изразходват парите им по един много ясен и разбираем начин. Единствената част от доклада, който влиза в, стратегия, в подробността на стратегията е частта за наркотиците, защото за толкова години няма национална стратегия за премахване на наркотиците. Аз посетих министерството, разговарях с съответните служители. Те не са в състояние да осигурят нищо. В, на, на най-високо равнище има корупция, така че не можем на това ниво да решаваме въпроса. Аз предлагам една агенция или независим орган, в който влизат афганистанци, но ръководена като експертна помощ от човек, който се радва на доверието и на международната общност, и на местното население, и чиято задача да бъде да види как да се премахнат наркотиците. Благодаря. Благодарим ви и ние. 5 минути почивка, докато дойде министърът. Благодаря на всички участници в този важен дебат. Well, welcome to this uh, joint meeting uh, together with the um, Добре дошли на това съвместно заседание, в което участват и е, Комисията по развитие и делегацията за Южна Азия. Сред нас е външния министр на Пакистан, господин Махдум Шах Махмуд Кореши – той е, е съпътстван от една делегация, в която участват госпожа Хина Рабаникар, държавен министър на финансите, сенатора Сиеда Сугра Иман и посланник Джалил Абас Джанини, който е тук до нас. Искам също така да ви припомня, че сме получавали такива високо поставени посещения и а, по-рано и а, сме се радвали на добрата възможност да направим една наистина плодотворна разнея на, на мнения. А, защото а, взаимоотношенията между Пакистан и Европейския съюз са важни. Искам от името на всички присъстващи тук, всички членове на нашите комисии, да изкажа нашето съжаление за ужасяващите наводнения в Пакистан. Това е въпрос, който ще обсъждаме и днес, ще го обсъждаме и а, утре с върховния представител госпожа Аштън. Знам, че най-вероятно ще засегнете тези въпроси, но все пак да изредя нещата, които са много важни за нас. Политически въпроси, отношения с Индия, особено положението в Кашмир, регионална стабилност като цяло, особено ролята на Пакистан в търсенето на помирение в Афганистан – борбата срещу екстремизма и тероризма и, разбира се, правата на човека. И така, Ваше превъзходителство, давам ви думата, за да направите своите поводни бележки, след което нашите колеги след което ва, вашите колеги ще имат възможност да се изкажат, ако искат, и след това ще дам думата на депутатите за въпроси. Ще работим с обичайния график. Имате думата, ваше превъзходителство. Благодаря, господин председател господин Дива, председател на Комисията по развитие, госпожа Джин Ламбърт, председател на делегацията за Южна Азия, уважаеми депутати, членове на трите важни комисии в Европейския парламент, които присъстват тук. Много ви благодаря за тази възможност да споделя с вас нашата позиция по някои от е, въпросите, които вие повдигнахте като важни за днешната дискусия. Председателят ми каза, че последният пакистанец, който е присъствал тук, е нашият бивш президент. И е, че са му били зададени някои много остри въпроси. Нека е, да ви кажа, аз имам много време на разположение, така че ако искате да ми задавате трудни въпроси, заповядайте. И така, нека да споделя с вас позицията на Пакистан и е, това, че за Пакистан отношенията с Европейския съюз са изключително важни. Имаме желание да изведем тези отношения на още по-високо равнище. Европейският съюз е един много важен е, търговски партньор. Освен това има много пакистанци в Европа, така че интересът ни към Европа е изключително голям. Много се радвам, че мога да а, кажа, че и европейците откликват положително на Пакистан – и е, приветстват приноса, е, който успява да направи е, Пакистан по отношение на борбата с екстремизма и тероризма. Нещо, което стана ясно на срещите тази година и миналата година. Така че мисля, че отношенията ни са се задълбочили по един положителен начин. Искам да благодаря и на вас, членовете на Комисията по външни работи и по развитие, за това, че изразихте своята солидарност към хората в Пакистан във връзка с ужасяващите наводнения. Както знаете, наводненията са страшни. Засегнати са 20 милиона души. Милиони а, хора са се преселили на други места и се е налагало да бъдат спасени, да им се предоставя помощ. И много средства бяха предоставени от Европейския съюз. Също така имаше и консенсус на неформалната среща на външните министри и след това на Европейския съвет – за подпомагане на постигане на стабилност в Пакистан. Много високо ценим всичко това и успяхте да изпратите един наистина силен положителен сигнал на пакистанския народ. крайна сметка а, и вие имате представители в региона, така че и вие сте заинтересувани от регионалната стабилност там. Сега нека да ви разкажа за консенсуса, изграден от демократично избраното пакистанско правителство, когато а, то взе властта преди две години и половина. Борбата срещу тероризма вече навлиза в трета, десетата си година. И а, Пакистан активно участва, включително и с военни сили. Обаче, по някакъв начин политически тази борба сякаш не бе наша. Новото правителство я направи наша. За тази цел то поиска а, широк, открит дебат и в парламента, и извън парламента. И сега в Афганистан а, тези действия наистина се приемат за наши. Затова операциите от последните две години и половина са били много по-успешни нещо, което е признато от света. Платили сме и една економическа цена – Разбира се, наводненията от преди 3 месеца нямаше как да се предвидят, но економическите е, плюсове на нашата дейност са очевидни. Защото по-рано хората не желаха да инвестират, не желаха да пътуват до Пакистан. Това е цена, която сме платили. Наследихме и много тежка економическа ситуация. Когато поехме властта, всички макроекономически индикатори бяха нестабилни. Да не говорим, че след това ни връхлетя и глобалната рецесия – която повлия и на вас, както и а, увеличението на цените на петрола и така нататък. Така че след като нашето демократично избрано правителство а, пое връста, се наложи то да предприеме някои болезнени стъпки. А, увеличение на тарифите, оттегляне на субсидиите и до голяма степен успяхме да се справим с проблемите. Успяхме да свалим инфлацията, успяхме да свалим фискалния дефицит, успяхме да свалим и търговския дефицит. А процента от населението, който, което живее под линията на бедността, също спадна. Но сега наводненията промениха всичко и трябва да отвоим усилията си. По отношение на достъпа до пазара, Пакистан получи облегчения чрез GSP+, Plus, общата система за преференции плюс. Това ни даде по-добри възможности след изтичането на предната схема. И а, след като предната схема бе изтекла, а, износът и преди влизането на GSP Plus бяха е, отчетени значителни спадове в износа, нещо, което е, ми се отрази отрицателно. Така че, очевидно е, ако искате да ни помогнете да се борим срещу тероризма и екстремизма, е, един от начините за това е Пакистан да стане економически стабилен. Когато това стане, ще можем да се занимаем с въпроса за бедността. Когато постигнем економическа стабилност, ще можем да инвестираме в отрасли, които по-рано са били пренебрегвани например здравеопазването и образованието. Ако се борим срещу екстремизма, много добре знаем, че дългосрочното разрешение на проблема е в образованието. Ясно се вижда, че в областите, където има ширеща се безработ... без... неграмотност и бедност а, са и местата, където възниква тероризма. Така че, както разбирате, образованието е от решаващо значение. Достъпа до пазара е много важен. Той ще ни помогне економически и много се радвам, че този въпрос вече се обсъжда външните министри на своята неформална среща се съгласиха, че такъв един достъп може да се отрази благотворно на Пакистан и може да задълбочи стратегическите отношения между Европейския съюз и Пакистан. Сега, съвсем накратко ще поговоря за вътрешното положение в страна. След като влезе, взе властта това правителство, бяха подети няколко политически инициативи. Първо, изборите. Тези избори бяха признати от международната общност, както и на национално равнище, като честни и справедливи избори. Така че правителството, с което работите днес, е едно демократично избрано правителство, за разлика от правителствата, с които сте си имали работата, работа в миналото. Основната ни цел е политическо помиление. Именно за това в момента много от бившите е, противници е, работят е, заедно, в коалиции. Успяхме да постигнем успех при създаването на коалиционно управление и на централно равнище, и е, на местно равнище. Преди да преди изборите имаше много юристи, които се бореха за възстановяването на уволнените от предишния режим съдии. Ние направихме това и в момента в Пакистан се радва на изключително надежна съдебна власт. Също така ние сме първото политическо правителство, което показва достатъчно търпение и което позволява независимостта на медиите и електронни и печатни. Защото ние като демократи си даваме сметка, че това е решаващо за демокрацията. Ако вярваме в демократичните ценности, независимите медии са едно от, един от най-важните елементи по този начин много от пренебрегнатите части на обществото могат да се изкажат. Също така пред медиите ние сме длъжни да се отчитаме, да носим своята отговорност. Това е много положително развитие. Има и конституционни измерен... изменения. Най-важното е 17-та изменение на Конституцията. По-рано имахме някаква хибридна система, нито точно парламентарна, нито точно президентска. А сега променихме системата. За всяко едно изменение в Конституцията ни трябва две трети мнозинство. В парламента дебатите бяха изключително оживени. И е, може би ще се изненадате, обаче из... промяната в Конституцията, предложена от правителството, бе е, одобрена не само с две трети мнозинство, а напълно единодушно. По този начин успяхме да премахнем от Конституцията всички изкривявания, които бяха вкарани в нея от предходните режими. Друго положително развитие – е следното. По-рано нямаше правна разпоредба за, е, за разпределението на ресурсите между централното управление и е, регионалните власти. И е, през последните 19 години работихме с споразумение за всеки един отделен случай. Така че трябваше да се променят нещата и успяхме да договорим нещата с местните власти и вече имаме ясно разпределение на приходите, така че се знае кои отиват в централната власт и кои отиват в провинциите. Това е още една значителна политическа промяна в страната. Създали сме също така нов форум, наречен Защита на демократичен Пакистан. Той ще заседава утре. Защо го създадахме? За да се изградят връзки на приятелство с демократични страни, с страни с демократични ценности. Форум, който да ни даде възможност да представим своите проблеми и да разберем проблемите и въпросите на другата страна. Мисля, че този форум се превръща в много интересен форум за водене на дебат и някои политики проистичат именно от това. В момента имаме енергиен дефицит в страната и възоснова на дискусиите във форума изготвихме доклад. С този форум ние изградихме едно дипломатическо пространство на страната. Сега да стигна до въпросите, които вие, господин председател, повдигнахте. На първо място отношенията ни с Индия. Пакистан и Индия а, имат нерешени въпроси помежду им от 1947 година насам. Имало е с сблъсъци, в това число и военни неколкократно. Но това демократично избрано правителство смята, че ние трябва да се научим да живеем като добри съседи. И двете страни само ще спечелят от нормализацията на отношенията. Има проблеми и ние не можем да ги пренебрегнем, не можем да ги заметем под килима, но трябва да договорим механизъм за разрешение. И най-добрият такъв механизъм е мирните преговори. Диалогът е най-доброто средство и това е договорено между министър-председателите, министрите а, на външните отношения са натоварени с задачата да намерят начини да се преодолее дефицита на доверие. Водихме разговори, които бяха преустановени за известно време, сега пак ще се възобновят. Индийският външен министр беше в Пакистан през юли, проведохме ползотворен обмен. Аз получих покана за посещение в Делхи. Аз смятам, че все по-ясно става и за двете страни, че нормализацията и мирът в района са много важни. Кашмир е проблем. Беше проблем. И напоследък международните медии отразяват известни случаи на нарушаване на правата на човека там. Хубавото този път Пакистан може да твърди това, но не става дума само за Пакистан международното мнение, мнението в Индия сред интелигенцията, депутатите, академичните кръгове за първи път отчитат, че този бунт, размириците, е, има изцяло местен характер. И това е много важна тенденция. Те не просто прехвърлят отговорността на Пакистан, не си разменяме обвинения и двете страни разбират какви, каква е реалността на мяста и има желание да, си, да се подпомагаме в решаването на тези реалности. И така, това е предизвикателство, имаме проблеми, бихме иска ли кашмирското ръководство да участва в преговорите, за да можат е, въпросите да се решават по мирен път. По мирен и политически път. Проблемът е от политическо естество и искам да а, кажа, че Малмар Синка отчете това в своята реч. Проблемът е политически, има нужда от политическо решение. Пакистан ще бъде изключително радостен нещата да тръгнат в положителна посока. За Афганистан. Когато това правителство встъпи в длъжност, отношенията с Афганистан бяха доста интензивни. През последни... доста напрегнати. През последните години те, те се подобриха значително. Вече не, се, не си разменяме обвинения. Разговаряме много повече от преди на всички нива, на политическо ниво, разузнавателно, военно. Има размяна на делегации. Току-що подписахме ново споразумение за транзитна търговия, споразумения за двустранно сътрудничество, които излизат извън рамките на тероризма. Те полагат основата на архитектура на бъдещи отношения. Също така подкрепяме всички международни усилия за стабилност и мир в Афганистан. Последното беше uh, European, well, European, uh... Лондонската конференция. Там и бяха министри на външните работи. Пакистан подкрепи основната насока прията от администрацията в консултация с съюзниците. Също така сме предприели различни проекти. Смятаме, че трябва да модернизираме шосейната и железопътна връзка с Афганистан. Помагаме също, предлагаме също така да помогнем процеса на помирение – Очевидно, това усилието трябва да се положи предимно от Афганистан и Афганистан да бъде инициатор, но ние ще помагаме. Просто защото има качествена разлика в Пакистан. И тя състои в това, че в Пакистан се отчита, че мир и стабилност в Пакистан не може да има, ако няма мир и стабилност в Афганистан. Така че интересите ни са общи. Те се преплитат и това доведе до промяна в мисленето. Двете страни работят заедно по-добре. Ние се разбираме много по-добре. Вие говорихте за борбата срещу екстремизма и тероризма. И тук успяхме да отклоним, да променим мнението срещу, общественото мнение срещу тероризма и екстремизма. Има екстремистки политически партии, но общият политически консенсус е, е настроен против екстремизма и постигнахме напредък в няколко области. Правата на човека. Правителството е демократично избрано, то се отчита пред гражданите. В определен момент трябва да се яви отново на избори с оглед на независимите и свободни медии, с оглед на независимата съдебна система, една партия, която беше ръководена и то много компетентно от една жена, госпожа Бхуто, я става ясно, че имаме прогресивно демократично ръководство, което иска малцинствата а, да имат а, защитени а, права и иска да решава въпросите на правата на човека. Днес ние сме приели всички 27 международни конвенции по правата на човека. Както знаете, те са много важни за Европейския съюз. Така че дори и тук е постигнат напредък – и така, в заключение бих казал, че ние сме изправени пред предизвикателства, трудности. Не казвам, че всичко е решено. Съвсем не. Много има заправене, но започнахме да се, движим, да се придвижваме напред във всички области, които представляват интерес за Европейския съюз и Пакистан. Така че Днес сме положили основата на дългосрочно партньорство с Европейския съюз, което според нас е много важно. Благодаря. Благодаря ви и аз, каза председателят. Сега ще помоля госпожа Ламбър да вземе думата, след това господин Дева. Го заповядайте.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 alleviate the problem and this was sent to a trust fund to help the people. Парите бяха събрани, за да се облегчи положението на хората. След цунамито в Шри-Ланка 600 000 бяха разселени. Милиони са или загиналите, или разселените глобалната реакция на това ужасно, на тази ужасна катастрофа в Пакистан, като че ли е доста по-спокойна. Питам се, защо тези дребни суми. На вас ви трябват милиарди, милиарди долари, милиарди евро, за да се върне страната на положението, което беше. И въпреки това не успяхте да събудите онова съчувствие, което а, други катастрофи събуждат. Така че трябва да помислите по-сериозно за това да се така да събудите чувствата на съчувствието европейците, които са много добронамерени. В някои случаи бяха ангажирани в Великобритания цели, цели зали и бяха набирани много суми, като 500 хиляди само за една нощ. А, помощта не може да се предоставя без участието на обикновените хора. Така че моят призив към вас е да а, започнете кампания, за да привлечете гражданите на Европа в усилията за а, възстановяване. Второ, тъй като съм роден в Шри-Ланка, Шри-Ланка премина през ад през последните няколко години, а, тук в Европейския парламент Today we are sitting together as Germans and French and Italians and British. Стотици милиони се, е, се избиха помежду си през 20 е, века. Европейския парламент приема 80% от законодателството, което засяга моите избиратели в Сасекс. Някои от е, избирателите не са доволни, но това е реалността по отношение на независимостта на Индия и Пакистан, европейците успяха да се обединят и да работят заедно и на подконтинента, все още се говори за нещо, което се случило през 1947 година. В Шри-Ланка продължаваме да говорим за неща, които са се случили много отдавна – и не можем да вървим напред. Ми светът върви напред. Мисля, че в района Сахара нещата не могат да вървят напред. Европейците показват пътя напред за това как да се живее в мир. Благодаря. Благодаря. Мисля, че е редно да ви дадем възможност да отговорите и след това някои колеги пожелаха да също да се изкажат и да зададат въпроси. Благодаря, господин председател. Повдигнахте въпроса за прозрачността, госпожо, във връзка с средствата, които се предоставят на, на Пакистан. Да, наясно сме с този проблем и предприемаме мерки за разрешаването му. След широки дебати и консултации с провинциалните управи, вече сме създали един съвет за надзор, който има за цел да работи с своите 15 члена, които са членове, е, които са пенсионирани съдии или пенсионирани държавни служители или пенсионирани уважавани членове на гражданското общество. И целта на този съвет е да надзирава начина по който се изразходват средствата, за да може светът да бъде е да разбира точно как се изразходват средствата, които са дарени за е, справяне с последиците от наводненията. И за да разбере светът, че те се изразходват по правилният начин. Ние сме създали а, е, много добър механизъм за това. Всичко се проверява, така че ви уверявам, че средствата се изразходват така, както трябва. По въпроса за демократичните институции и за това, че е, властта не бе видима, когато дойде бедствието. Много неща се казват в медиите, но, госпожо, уверявам ви, нещата стоят така. Онези хора, които действително са посетили е, страната, тук говоря за представители на международната общност, на пресата, на международните неправителствени организации, вече не смятат така, защото те са видели е, как действат провинциалните управи и как действат неправителствените организации в Пакистан и как властта осъществява мерки в тази връзка. В крайна сметка аз представлявам едно демократично избрано правителство. Ако не съм на място, когато бедствието удари, по какъв начин мога да очаквам да бъда преизбран? Казва се, че е, властта не е била видима. Да, в началото положението беше такова, че трябва институции, че трябваше да се създадат институции, които да могат да евакуират хората, които да могат да спасяват засегнатите и а, е, по целия свят а, е, това се прави от а, е, паравоенни и военни сили. А, прави се от военните, прави се от скаутите. А, така че навсякъде тези сили действаха. И те свършиха добра работа и навсякъде получиха подкрепата на а, провинциалните прави. А сега вече работим по възстановяването. И кой е на място а, там, където трябва да се действам? Провинциалните управи, а, е, държ, а, е, представителите на а, държавната власт, които се занимават а, е, с, с регистрацията, коя, които помагат а, на представителите на Банката за развитие на Азия и които помагат на населението да се пребори с последиците. Така че, уверявам ви, цивилната власт е точно толкова ангажирана в процеса на спасяване, евакуация и подпомагане на жертвите, колкото е и военната власт. Също така, нека да а, не забравяме е, колко важна, е, важно е местното самоуправление. Аз започнах именно от там. А, бях председател на районния съвет, избран по демократичен начин, така че много добре разбирам колко е важно да се делегират правомощия на местно равнище и този процес в момента тече тече в Пакистан. Последното, предходното правителство е, трябва да се признае също предприе някои важни стъпки в тази посока. В крайна сметка трябва да се признаят и положителните е, мерки взети от предишното правителство. Но е, те е, взеха мерки е, за делегиране на правомощи само от провинциите е, към районните управи. А сега ние е, се занимаваме с делегиране на правомощия от центъра, от централната власт към провинциалните управи. А, тук става дума включително и за финанси. В провинциите има система, при която се приемат правни актове по този въпрос и в повечето от провинциите това вече е направено. Повечето провинции реагираха е, достатъчно бързо при наводненията. И именно от е, е, провинциалното съдебната оправа. Ще тръгват е, всички действия от тук нататък в такива ситуации. нека все пак да се признае, че нещата е, доста са се променили през последните години, ако тръгнем от Раджа до сега. Сега по въпросите на господин Дива. вие казахте, че стотици хиляди са загинали при наводненията. За, щастие това не е вярно. при земетресенията по-рано имахме 80 000 жертви, което е ужасяващо. сега също има много жертви, около 17 000, но все пак не са 100. економическите загуби обаче бяха също ужасяващи. Много сме благодарени на Европейския съюз за това, че обмисля търговски облегчения за нас, нещо, което предстои и все пак да се приеме, трябва да се гласува и в парламента, трябва да се обсъди в Женева с Световната търговска организация и трябва да продължим да се борим за подкрепа от страна на Европейския съюз и в рамките на СТО и в Европейския парламент и под Лисабонския договор, защото вие имате правомощи в тази област и много се надяваме, че ще ни подкрепите. Пакетът обаче не е 900 милиона евро. Оценката на въздействието съгласно председателя на Комисията за външна търговия ще бъде около 100 милиона евро. По третата точка, вие говорите за, за начинът по който светът реагира на наводненията и защо той не реагира така силно. Да, аз също първоначално се е, чудех защо международната общност не от откликва така, както е откликва по-рано. Впоследствие обаче си дадох сметка, че а, и обсъдих това с експерти, че реакцията по когато има земетресение или цунами, е, обикновено е по-силна, отколкото при наводнение, защото първоначалният брой на жертвите не е толкова ужасяващо висок и самите новини не са толкова шокиращи първоначално. Виждате новините, да, има наводнение, ма то е имало наводнение и в миналото, нали така? Но лека по лека, с минаване на времето а, по европейските телевизии, в Съединените щати, по телевизията, репортажите ясно показваха, че тук не става въпрос за едно просто наводнение, а става въпрос за ужасяващи наводнения и лека по лека се мобилизира международната подкрепа. Вижда се подкрепа и от Европейския съюз, от хората в Европейския съюз. И се надявам, че утре ще можем да поговорим малко повече за това как да се опитаме да съберем подкрепа и за следващата фаза за възстановяване и рехабилитация. Има и други важни фактори. Донорите просто не могат да дават повече. Четири огромни природни бедствия се случиха по света само за една година. Бедствия, които привличат а, а, много а, внимание и средства. Хаити, Знаете колко много а, а, вложи света във възстановяването на Хаити. Наводнението в Пакистан дойдоха последни и а, въпреки, че економическото положение в Съединените щати, в Европейския съюз, а, а също така това економическо положение не е достатъчно а, добро. А, но въпреки това а, има, има реакция от Европа и ние сме изключително благодарни. Да, действително а, прав сте. Трябва да проведем по-голяма кампания. Но но и в това отношение сме постигали успехи. Ще ви дам пример с Германия. колко много дадоха обикновените германци Над 218 милиона долара бяха предоставени от обикновените е, германци. Е, не без участието на канцлера на Германия, която посвети 20 минути по телевизията за това. Над 65 милиона лири е, бяха събрани в Великобритания чрез различни кампании. Е, и кампаниите продължават. На 16 има още едно събитие за набиране на средства в Лондон. И много пакистанци, живещи в Англия, ще дойдат на това събитие. Включиха се и Саудитска Арабия и много други страни, където има много пакистанци, но и цяла Европа се включи. Даваме си сметка, че трябва да се направи още и ако се налага, ще засилим кампанията. Again, I, let me also uh, share with you uh, two uh, Нека също да споделя с вас и някои неща за други важни е, усилия, които се предприемат от Пакистан с международна помощ. Усилия, които привличат международното внимание. На 19 август аз се обърнах към едно специално заседание на ООН за наводенията в Пакистан. Имаше изключително високо участие, изключително висока солидарност бе изразена. На 19 септември пък имаше още едно събитие, а, като ООН е призова за набиране на средства за Пакистан. И при първ, а, що се отнася до първото искане за набиране на средства, 92% от заявените, от обещаните средства вече са преведени. А, това е изключително висок процент, така че а, много а, ясно а, а, доказва всичко това, колко много са се ангажирали хората. Трябва да се получим и от Европа. Европа е създала един модел, който може да се следва от много региони. АСЕАН също се опитва да следва тези стъпки, опитва се да изгради общност, както тук направихте в Европа. И ние в Юго-Источна, в Южна Азия трябва да се е, получим от това. Защото в Южна Азия европейците подкрепят демократичните институции и демократичните правителства. Защото демократите, истинските политици, се опитват да преговарят, а не да водят войни. САРК е важен форум. Съгласен съм с вас. И в рамките на този форум можем да а, обменяме много информация за това как по-добре да подобрим действ... да... сътрудничеството в региона. Благодаря много. А сега давам думата на господин Адлаки, който е нашия докладчик за Афганистан. Говорихме по някои от измененията за Афганистан преди да дойдете, да вземе думата. Господин Адлаки. Двама много кратки въпроса. Единият по регионалното решение в изследващото е търговията с опиум в Афганистан. Както знаете, в Афганистан има сили, сложни силите на 40 на много страни но обвиняват Пакистан за в намеса в страна, която има граница от обща граница от 2000 км. Как стои въпроса с намесата на регионалните власти в Пакистан? Какво е регионалното решение на проблемите в Афганистан? Според Пакистан. Мнозина смятат, че това може да даде сериозен принос. Следващия въпрос е как гледате на въпроса на производство на наркотици в Афганистан? Пакистан е една от основните жертви. Защо? Защо се провалят международните усилия за прекратяване на това производство? Госпожа Боскот. Благодаря, господин министър, за встъплението. То беше много интересно. Имам два въпроса. Искам да кажа, че всички ние в парламента следим наводненията. Ние пред няколко седмици проведахме дебат по споразумението за реадмисия. Какво ще стане? Дали ще бъдат връщани хора в Пакистан тогава, когато в страната има огромен проблем с разселени лица? Вторият въпрос е свързан с правата на човека. Женевската конвенция за беженците, документ, който не е подписан от Пакистан, чух ви да казвате в встъпителните си думи, че днес ние сме приели всички международни конвенции по правата на човека. Имате ли предвид, че сте подписали Женевската конвенция за беженците или може би смятате да я подпишете? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. Вие повдигнахте много важни теми. Не чух обаче една много важна тема. Това е положението на жените в Пакистан. Вие споменахте за борбата срещу бедността, но образоването на жените е много важна част от борбата срещу бедността. Когато образовате една жена, образовате цялото семейство и цялата общност ще е, направи стъпка напред. Въпросът с финансирането на това образование е също проблем. Така че бихте ли ни казали няколко думи за сегашното положение и какви са намеренията на правителството във връзка с подобряване на положението на жените. Благодаря ви. Господя, госпожа Гомеш. Господин министър, вие бяхте изключително дипломатичен. Аз съм дипломат по професия, сега съм политик. Така че мога да си позволя да бъда откровена. Мисля, че ние в Европа сме изправени пред а, сериозна дилема по отношение на Пакистан. Защото, да, ясна е нуждата да помагаме на Пакистан. Но заедно с това виждаме, че Пакистан изпитва огромни затруднения да помогне сам на себе си. И мисля, че това е до някъде свързано с характера на управлението. Дали виждаме нещо, което е демократично само привидно или пък е наистина демократично. Е, има един страх, че тези, които са били избрани, не, не са тези, които държат властта. Властта се държи от военните военните и разузнавателни структури. Ето и от тук идват много от проблемите. Аз съм първият, който ще се съгласи, че Кашмир е международен въпрос и е необходим международен ангажимент да бъде разрешен. Пакистан обаче не помогна особено този международен ангажимент да се осъществи. По-конкретно, като си има предвид ролята на унези, които подкрепят тероризма срещу Индия. Разбира се, аз възлагам много надежди на демократичния диалог с Индия. Но той не може да, се, да бъде траен, ако опасността от терористични актове срещу Индия, като атентата в Бомбай, продължават. Същото и за Афганистан. Освен отношенията проистичащи от това, че имате обща и дълга граница, е, виждаме въпрос, е, проблеми свързани с намесата. Разбира се, че има намеса от страна на Пакистан и тази намеса може да бъде положителна и отрицателна. Най-често е отрицателна и аз съм била свидетел на тази намеса. И седем, когато през 80-те е, години посланникът на Пакистан водеше представител на, на талибаните на заседания, за да лобира за тяхно име. Така че, ако... Това е моето притеснение, че може би нещата се контролират не от демократичното правителство, а от а, други, от, от военни сили. Всъщност ние говорим за Кашмир, но конфликтът е изключително страшен. Става дума за две ядрени сили извън договора за неразпространение на ядрените оръжия. За това става дума, когато говорим за конфликт в Кашмир. Президента Обама говори за свят свободен от а, а, ядрени оръжия, за укрепване на договор за разпространение на ядрени сили. Къде, къде, какво е вашето становище тук? Подкрепям казаното от преждеговжурившата за необходимостта да се образоват жените. Образоването на жените е единственото средство за борба срещу бедността. В Пакистан има много проблеми. Насилие срещу жените, престъпления. Искам да ви попитам каква е позицията на правителството. Това е свързано и с проблемите на детския труд и принудителен труд и правата на и трудовоправните отношения, трудовите права, става дума за правата на човека, но и за лоялна конкуренция по правата на човека. Искам да попитам, току-що дойдох и затова и не участвах по време на дебата за Афганистан. Идвам от заседание, на което обсъждахме борбата срещу смъртното наказание. Разбирам, че в Пакистан има 7500 души осъдени на смърт. Те в, момент, в момента са преустановени, е преустановено изпълнението на смъртните присъди, но заедно с това на адвокатите е много трудно да открият и защитят тези хора. Има хора, които имат европейско гражданство. И аз знам, че Пакистан има много способна съдебна система. И как може демократичното правителство на Пакистан да помогне за решаването на тези много сериозни проблеми? Господин министър. Чупри to uh, begin with you. Най-напред с вас, господине. Interference in Afghanistan. And uh, when you say interference, I presume когато говорихте за намеса, вие имате предвид, предполагам, отрицателна намеса. Нека да споделя с вас, че тази представа може да бъде вярна в миналото, но нещата днес са се променили. Не питайте мен, питайте ми външния министр на Афганистан, президента на Афганистан. И мисля, че ако ги питате, те ще кажат нещо съвсем различно. Те мислят, че днес Пакистан и Афганистан имат съвсем различни отношения, които се основават на доверие. И това е изключително положителна тенденция през последните години. Да, имаме много дълга граница, няколко хиляди километра пропусклива граница, трудна за контролиране граница, но като имаме предвид а, факта, че ние успяхме да разположим 150 военнослужащи за първи път. Днес има хиляда пункта, само за да управляват а, тези гранични, за да управляват границите. Днес има координация по гранични въпроси. Има споразумение за три гранично-контролни центрове за по-добро управление на границите. Днеска разговаряме с Афганистан за въвеждане на нова технология биометрични системи, за да се подобри управлението на границите. Искам да споделя с вас, че в Афганистан бяха проведени президентски избори за първи път. Президента Карзай и много от неговите колеги, кандидат, който загуби, Те публично признаха, че Пакистан не, че Пакистан не се е месил. че хората на Афганистан са тези, които ще решат кой да ги управлява. Това, на което ние държим, е приятелски настроено правителство в Кабул, защото трябва да можем да работим с тях. Така че има качествена разлика. В миналото а, Пакистан беше. Пакистан ограничаваше отношенци с една етническа група, пуштуните, например. Повечето талибани идват от там. Днес нещата са различни. Ние работим с таджиките, хазарите и други етнически групи, които са традиционно част от Северния съюз разликата е качествена и Афганистан признава това. Онези, които се оплакваха в миналото, днес отчитат, че нещата се промениха след идването на власт на демократичното правителство. За наркотиците днес в Пакистан не се отглежда мак. Ние изкоренихме тези насъждения. Но проблемът в, с наркотици в Афганистан е много труден въпрос. Аз го повдигнах, повдигнах го на среща в Париж и ми казаха, че това не е част от мандата на НАТО. Моят въпрос беше дали не може мандата да се разшири. Парите от наркотиците се използват от бунтовниците. И това е един от източниците им на финансиране. Въпросът трябва да се реши. Трябва ни по-регионален подход. Вие казахте, че може да се възприеме регионално решение. Да, Пакистан застъпва тезата за регионално решение. Днес ние водим тристранен процес, например, който насърчава а, този, тази идея. Но ние имаме граница с Пакистан, с Афганистан а, и с Индия. А, ето защо не може да няма тристранен а, подход. От друга страна, Таджикистан е много важен съсед на Афганистан и днес има тристранен процес между Пакистан, Афганистан и Таджикистан. Тристранен процес с САЩ, Афганистан и Пакистан. Опитваме се да насърчаваме регионалния подход и чрез странен процес. Таджикистан, Пакистан, Русия, и Афганистан. Ние работим и с руснаците, така че ние следваме един регионален подход. Съгласни сме с това, което казахте, че това е дългосрочното решение в Афганистан – Сега по отношение на това, което казахте вие, госпожо, вие казахте, че едва ли не, че ние играем с а, талибаните. Че представител на талибаните е бил заведен на международен форум. Нещата се промениха. Днес в Пакистан се отчита, че ние не искаме талибанизация на Пакистан. Ако не искаме талибанизация на Пакистан, първото, което трябва да направим, е да не допускаме талибанизация на Афганистан. Ако талибаните и тяхната нагласа наделе в Афганистан, ние ще сме следващите. Днес има хора, които са против тези ценностите. Така че в Пакистан работят на високи постове хора, които разбират вашите притеснения и ще изграждат партньорства с вас. Правителството в Пакистан може да бъде приятел и партньор на Европейския съюз и това е важна промяна. Беше споменато от вас, че не се знае кой контролира нещата. Военните ли? АСАИ? Ние сме имали военни правителства, военни интервенции през последните 6 десетилетия. И ние като демократи и партията, която аз представлявам, е партия, която последователно се противопоставя на военното управление в Пакистан. Независимо от това дали става дума за Зия или Мошараф. За съжаление, когато те бяха на власт, не ни чуваха. Брюксел не обръщаше внимание. Вашингтон не обръщаше внимание. Ето това беше момента, в който трябваше да бъдат подкрепени хора като нас, които настояваха за демократични институции. Трябваше да се подкрепи ръководство в изгнание, да ни се даде онзи глас, който беше необходим, за да се изгради демократична култура в Афганистан. Но това се случи и вие изиграхте роля. Европейците изиграха роля. И ние сме благодарни за нея изпратихте наблюдатели. Бях, ние се, ние се страхувахме дали ще има условия за равнопоставеност. Но с вашата намеса и вашето внимание това се случи. Затова и аз съм тук. Без вас аз нямаше да съм тук. Затова ви благодаря. Но продължавайте на надграждат. Искам да ви уверя, че с времето и заздравяването на демокрацията нещата ще се променят още повече. Конституцията на Пакистан е ясна, пък е, армията играе роля и тя трябва да продължава да играе, но според Конституцията. Но управлението ще се осъществява от избраните представители на народа. Те се избори, които се провеждат на всеки 5 години, колкото е мандата на парламента. И тук ние сме партньори След като казах това обаче, нека да ви уверя, че ако трябва да сме откровени, на ръководен пост е ли, човек, който работи в контекста на прехода към демокрация – военните се ръководят от човек, който улеснява процеса и работи за каузата на избраното правителство. Но очевидно нещата не могат да станат бързо. Изграждането на демократична култура, която не, се, не е съществувала десетилетия, светът ги подкрепя и финансира, но това ще отнеме време. Старите навици умират трудно. Ние сме в процес на преход и в хода на времето процесът ще укрепне. Ние трябва да бъдем упорити и вие трябва да проявите търпение, но ще го направим. Нека сега да кажа нещо и за ролята на жените – парламента има много образовани жени. Една от тях е в тази зала. Когато се подготвяхме за срещите в Брюксел, аз я помолих е, тя да направи едно от изложението. Защо? За да видят хората, че парламентаристките не само са способни, а мислят самостоятелно. Жените играят а, все по-важна роля. Елате да видите а, организацията на жените юристки. Елате да видите неправителствените организации, правозащитните организации. Много от тях се управляват от жени. Елате да видите държавните служби. Има много държавни служители, които играят важна роля, съди, архитекти, инженери, дипломати. Днес много пакистанки представляват Пакистан в различни части на света. И ние се гордеем с тях. Лидерската роля на една жена, която се изправи срещу диктатурата. Беназир Пхуто в момент, в който никой не искаше да я слуша. Но тя опорстваше. И в крайна сметка пожертва живота си. Но повярвайте ми, има примери, които цитирахте, но те са малцинство. Мнозинството не се чувства така. Дори ислямската култура не допуска ексцесиите в Саудитска Арабия. Това са архаични а, обичай. Религията не ги допуска, закона не ги допуска, конституцията не ги допуска, така че ние тук сме съгласни с вас. По въпроса за ядрените въпроси. Да, ние сме ядрена сила чисто, има чисто отбранителен характер. Нямаме никакви намерения да нападаме. Целта е да, успя, да успеем да се защитим с оглед на баланса на силите спрямо една определена сила. Днес с този съсед имаме ядрени споразумения. Ние седнахме и проведахме преговори. И двете страни, и двете страни настояваха за тях, тъй като и двете страни разбират колко са сложни нещата. Искам да споделя с вас когато споменахте среща на върха с президента Обама. Да, Пакистан беше поканен и участваше. И имаше пълно единодушие, че националното командване и системата за сигурност, която разполагаме, е, е толкова, е изключително надежна и отговаря на най-високите нива за сигурност. С други думи, ясно, че ние а, не пренебрегваме това, което казахте. Някои от въпросите, които повдигнахте, госпожо, за правата на човека. Винаги има какво да се промени там. Сега на длъжност е правителство, което проявява чувствителност към правата на човека, независимо от това дали става дума за правата на жените, детския труд. Говорихте за смъртното наказание. Да, води се дебат. За това дали да има или да няма има много страни, които имат смъртно наказание, има много щати в Съединените щати, в които все още има смъртно наказание, има хора, които се противопоставят срещу него, но дебатът се води. Тези 7500 души имат представителство и защита – правата на човека. Предприели сме няколко мерки, за да подобрим ситуацията и да спазваме международните норми и практики и да подписваме международни споразумения. Споменахте бежанците и нека да кажа, че постигнатото от Пакистан получи признанието на, мноз... на мнозина. Дори и сега в Пакистан има 3 милиона беженци. И те са от Афганистан. Светът е, често ги забравя, но ни се грижим за тях. Подкрепяме ги. Дори днес. 150 хиляди афганистански ученици, студенти в тези лагери, които използват нашата система. 60 6000 а, университетски студенти от Афганистан посещават а, нашите учебни, висши учебни заведения. И като имаме предвид а, с а, наличните средства, правим каквото можем. Вие повдигнахте въпрос тероризма и а, Мумбай. Аз бях в Делхи, когато този ужасен инцидент се случи. Какво правих аз там? Аз бях там, за да изграждам мостове, да изграждам разбирателство, да се обърна към тях, да вървим напред по въпросите, които стоят пред нас. Инцидентът се случи. Реакцията – към него не трябваше да бъде отказ от ангажимент. Така както беше първоначалната реакция на Индия. Според мен реакцията трябва да бъде повече сътрудничество. Защото тероризмът вече не е характерен за взаимоотношения между държавите. Не може да се каже, че Индия е нападната от терористи от една страна. Много страни биват подлагани на атентати от различни страни. Ние в, Афган... в, в Пакистан също сме свидетели, имаме, сме свидетели на многобройни терористични актове. И затова обръщаме голямо внимание на, тър... на политическите, економическите и социалните последици от тероризмета, защо ние държим а, на сътрудничеството и на а, полагането на допълнителни усилия. Това е общ враг и ние имаме нужда от обща подход. За Кашмир. Както казах, това е въпрос, който се отчита. Вие самия казвате, че това е международен спор. Да, всъщност ние казваме, че има международни ангажименти, резолюция на съвета за сигурност. Ние имаме желание да разговаряме и да решаваме въпроса по пътя на мирните преговори. Благодаря много, Ваше превъзходителство. Това бе една отлична възможност да поговорим за многото въпроси, които вълнуват и нас, и вас. Надявам се, че и двете страни са доволни от този размяна на мнение. Аз лично съм доволен и искам да ви благодаря от името на своите колеги. Искам да благодаря на цялата делегация също за това, че дойде тук. Пожелавам ви успех. Има още много работа пред вас. Надявам се, че ще постигнете успехи. Благодаря. Like to, uh, leave, like you know. Преди да напуснете залата, нека да информирам колегите, че на 18 в Страсбург от 7 до 9 вечерта ще гласуваме по наградата Сахаров. След това на 19 октомври от 5 до 6 часа имаме среща с генералния секретар на ОНЕ Бан Кимон. Благодаря.